в 11.30. И сега последният доклад в нашия дневен ред е доклада на госпожа Николай «Жените мигранти без документи в Европейския съюз». Така, че давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. Бедността липсата на правен статут и още други фактори доведоха до значителен миграционен поток в целия свят. Но сред тези мигранти жените без документи, жените мигранти без документи се намират в силно уязвима позиция. Проблемите са още по-сериозни, като се добавя и економическата криза. И не трябва да пренебрегваме тази уязвимост, защото това би значило, че толерираме вид робство. Искам да привлека вниманието, си, вниманието ви в моя доклад върху рисковете, с които се сблъскват жените мигранти по отношение на правата на човека. Това са жени, които нямат документи е, за самоличност и живеят на територията на Европейския съюз. Рисковете са много на брой. Е, правна несигурност е, на първо място. Също така право на здравеопазване, право на образование. Жените са лишени от тези права, нямат достъп до е, е, е, лечебни заведения, нито до образование. С съгласието на комисията по заетост се споразумяхме държавите членки да прилагат Конвенция 29 за принудителния труд, Конвенция на МОД и медиите и неправителствените организации подчертават всички рискове, пред които са изправени тези жени. Но аз смятам, че ние имаме морално задължение да прилагаме директивите на Европейския съюз и да изискаме от държавите членки да прилагат това законодателство. Подчертала съм всичко това в а, е, е, моя доклад. А, е, изброила съм директивите за а, пребиваване, правата на жертви и а, други а, директиви, защото правата на а, жертвите на пострадалите е, лица е, по-специално е, има тясна връзка с положението на тези жени. Призоваваме НПО-тата да заострят вниманието си към проблемите на тези жени, които се намират в изолация. А ние като Европейски съюз трябва да се борим с бедността, с изолацията и не трябва да пренебрегваме тази група от жени. Изложили сме препоръки в доклада които се опират на научни изследвания. Искам да подчертая, че въпреки, че нямаме достоверна статистика за жените, които се намират в тази ситуация, ние трябва да работим за по-добро идентифициране на тези проблеми и рискове ни, на самите жени. Знаем, че те са предмет на дискриминация в много от държавите членки не можем да проявим търпимост към подобни явления. И за това подавам този сигнал, привличам вниманието на всички. Благодаря на докладчиците в Сянка и факта, че Европейския парламент отделя внимание на тази тема, е, доказва, че ние работим за е, правата на човека. Благодаря. Госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам доклада на госпожа Николай и факта, че за първи път днес обсъждаме положението на жените мигранти без документи. Положението на тези жени е деликатно, защото те нямат права на територията на Европейския съюз. Както е упоменато в доклада, тези жени са изправени пред двойна дискриминация. Дискриминация на пола и дискриминация на правния статус тези жени са жертви на престъпни групи а, и често са принудени да проституират. Тези жени са най-уязвимата категория а, в всяко едно отношение. Те не могат да поискат помощ от полицейските органи, не могат да отидат и в болнично заведение заради правния си статут. Затова е важно държавите членки да предприемат мерки. Необходимо е да им се предоставят минимални права, включително и на болнична помощ, за да може да подобрим условията на живот на тези жени. Благодаря. Грация, благодаря ви, госпожа Данчила. Un migrant fără acte de identitate este considerat... Благодаря, госпожо председател. Е, мигрант без документи е, се е, смята в незаконна ситуация, емигрант от трета страна. И ситуацията на тези жени без документи е още по-тежко, защото те са предмет на двойна дискриминация. И а, е, този проблем се засилва, когато а, е, дискриминацията е освен на а, е, пол и а, признак и расов признак. А, тези жени нямат достъп до образование, до здравеопазване, жертви са на всякакви а, злоупотреби и актове на насилие, психологическо, физическо. И а, за това ние сме длъжни да защитим правата на мигрантите, особено на жените мигранти, съгласно европейското и международно право. И поздравявам докладчика за а, този доклад. Благодаря. Grazie, onorevole Господин Пицула posebno je vrijedno uoiti znaaj koji ovo izvjee stavlja na ene migrantice bez. Важно е, е да се постави акцент върху този доклад, доклад, който е, третира жените мигрантки без документи, тъй като много често те стават обект на престъпление. Вместо да ги маргинализираме, ние трябва да третираме проблема на мястото, където той възниква, а именно в държавите, от които идват жените мигрантки. Разбира се, че трябва да работим и при нас на място, но това няма да спре жените да идват. А, за всички емигранти, без значение дали те са е, легални или нелегални, ние трябва да създадем съответните условия. Евростат казва, че 61% от идентифицираните жертви на търговия с хора са иммигранти без документи. По-голямата част от тях са жени. Благодаря. Госпожа Морвай. Благодаря ви, госпожо председател. Третата препоръка в доклада гласи, че въпросът е от споделена отговорност на държавите членки Европейския съюз. Това е възмутително. Аз не мисля, че това е в споделените правомощия на Европейския съюз и държавите членки, затова няма да гласувам за. Колонизираните дър... Държавите колонизатори са имали колонии и затова са забогатели и затова все още са богати. Те имат малко по-различна отговорност от останалите а, държави членки. По-различната отговорност от тази на бедните бивши комунистически държави. А, държавите от Източна Европа, държави като Унгария, например, които в момента са жертва на неоколонизацията. Та в този смисъл и за целите на миграцията Считаме, че е, на нас трябва да се гледа и като на държави източници на мигранти. Затова предлагам комисията най-напред да е, се безпокои за жените мигранти от Европейския съюз, които също са обект на трафик и е, злоупотреби. Благодаря. Грация. La parola al commissario Andor. Е, Думата има комисар Андор. Искам да благодаря на докладчика госпожа Николай за доклада. То ни напомня, че много жени мигрантки много често се намират в уязвима ситуация и страда от а, е, е, дискриминация както по отношение на своя пол, така и по отношение на а, е, правния си статус. Трябва да възприемем един цялостен а, подход, а, а, изграждайки мерки за най-уязвимите. трябва на, на първо място да гарантираме техните а, човешки а, е, права. И това трябва да залегне всички елементи на политиката на Европейския съюз за мигрантите. И да се вземат правит стандартите и на други организации, като например Международната организация на труда, както се каза. Комисията може да ви увери, че жените емигранти без документи се могат да ползват всички гаранции, цялата защита на европейското законодателство. Също така, съгласно директивата за санкциониране на работодателите включва също така и е, санкции по отношение на жените мигрантки без документи. За момента а, планираме да променяме тази директива. Тя трябва да бъде приложена така, както трябва започна транспонирането на европейското законодателство срещу трафика на хора. След няколко седмици комисията ще приеме комуникация е, относно е, е, първите резултати от прилагането на директивата за връщането. Комисията има за цел да постигне достойно и адекватно отношение към емигрантите, които връщат. Целта на комисията е да намали престъпността в тази област. Настоящия ни подход се е, основава на мониторинга на коректното прилагане на съществуващите правила, а не толкова до предлагането на нови законодателни мерки. В по-дългосрочен план най-вероятно ще се наложат изменени. Що се отнася до законодателството срещу трафика на хора, трябва да кажа, че за нас трафика на хора е абсолютно а, а, неприемлив Политиката ни а, в тази област а, взима предвид а, и а, положението на жените. стратегията на Европейския съюз от 2012 година взима предвид проблемите на жените в търговията с хора. Извършителите е, отговорни за това състояние, е, ще бъдат изпратени за трешетките. Такава е целта на е, стратегията. За съжаление, жертвите много често биват третирани като престъпници. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. С това дебатът завърши. Гласуването утре в 11.30 часа. Заседанието продължава утре, вторник, 4 февруари от 9 до 23 часа. Дневният ред е публикуван.